стигнахме до дебата относно Малта, но преди това нека да кажа нашите съобщения. Първо, относно протокола от вчерашното заседание и приятите текстове. Те са а, налични. Ако имате някакви забележки, моля да ги направите. Ако няма, приема се протокол от вчерашното заседание.